Possiamo iniziare i nostri lavori. Колеги, нека да започнем работа. Искам да се извиня, че и и аз закъснях. Доскоро, така ли иначе, нямаше един номер, имаше заседание на КОСАК, така че затова не можех да отсъствам. Искам да ви припомня, че заседанието се предава по интернет. Първо, първата точка от дневния ред. Има различни неща, които трябва да ви кажа, като на първо място трябва да гласуваме тази вечер за европейския семестър, защото европейс... Извинете, комисията ЕКОН утре трябва да вземе предвид нашето становище, когато гласува тя. Имаме проблеми обаче във връзка с демографската статистика. Не успяхме да стигнем до компромис по демографската статистика. Ще чуя вашите мнения сега, но като че ли, може би ще се отложи за утре гласуването по този въпрос. Утре в 10 имам предвид, ако всички дойдете на време, разбира се. След като изслушаме становището на координаторите. Координатори, които не могат а, тази вечер да заседават, понеже няма да могат да дойдат, Гуалтиери, Тарковски са хората, към които могат да се обърнат. Мисля, че Гуалтиери е в Дъблин, между другото, в момента. Така или иначе не е тук. И тъй като два от координаторите от такъв калибър ги няма, няма да има създание на координаторите. Затова за утре сутрин от 9 до 10 ще има застане на координаторите. В 10 точно, ако координаторите нямат възражения, които да са непреодолими, ще се гласува по а, въпроса за демографската статистика и след това вече може нормално да се действа и в 11 часа да изслушаме ирландския министр. Ако сте съгласни, така ще процеду... процедираме. Следващия доклад на госпожа Я... Джанако документите са само на оригиналния език, на който са написани. Затова си мисля, че е по-добре да има обмен на становища общите съображения на колегата и измененията от онези, които са ги представили. Като се има предвид, че ще има преговори по въпроса. Мисля, че всичко казах. Гуалтери Тарковски състава на парламента. Има такъв доклад, който на 15 януари бе завършен, но и по този доклад нямаме още всички преводи на всички езици. Така че, може би, до утре сутрин поне някой превод може да пристигне. Ако нямате какво да кажете, остават нещата така. А, искате да кажете нещо, кажете. Sí, президенте, muchas gracias. Господин председател, много ви благодаря. Честита нова година! За първи път заседаваме в нашата комисия през 2013 година. Съгласни сме с предложенията, които направихте, а те бяха да се отложи гласуването по а, статистиката за утре сутрин. Може да се вземе решение в зависимост от това дали е постигнато съгласие. Ще изслушаме координаторите след заседанието утре, така че аз съм съгласен да се отложи до утре. Координаторите ще се разберат. Те утре сутрин, както разбрах, ще заседават и можем да гласуваме по доклад Ранхел и може също така да има обмен на становища, пояснения по измененията на доклада Джанако. Съгласен съм. Господин Даф има думата. Благодаря. Добър ден. Нямаме избор. Трябва да поразместим дневния ред. Проблемът обаче е, че ще имаме много кратка възможност да обсъдим сложните и важни въпроси за раз, разпределение на местата за състава на Европейския парламент. И така че не мисля, че такава дискусия трябва да бъде свита в дебат от 30 на минути. Ако е необходимо, поради това колко е важно бързо да реши Европейския парламент по този въпрос, може да имаме извънредно заседание, според мен, за да тръгнат нещата напред по това досие. И аз така мисля, важна е тази дискусия. Утре сутрин координаторите ще обсъдят и този въпрос. Ако е необходимо, ще направят допълнително изваредно заседание. Ако няма други изказвания по този въпрос, преминаваме към трета точка – одобряване на одобрение, извинете, на протоколите от заседанието, единствено от 19 ноември 2012 е тук протокола. Той е на ваше разположение и практиката е такава. Ако няма възражения се смята за одобрен протокола. И така продължаваме нататък. Четвърта точка демо... Европейската демографска статистика. Аз съм докладчик по това становище. Както вече казах, според мен не е стигнато до компромис по, по този текст. И за това ще видим дали утре сутрин ще се постигне някакво съгласие. Така или иначе, трябва или да гласуваме утре, или да отложим. Това ще се реши утре сутрин. Кой иска да се изкаже по този въпрос, по измененията, които са подадени, може да се изкаже. Мисля, че Едуардо Переро Капело от Европейската комисия е тук, който може да представи становището на Европейската комисия. Не знам дали иска да се изкаже. Той пръв. Не, колегата иска първи да се изкаже. Първо на депутатите, както винаги. Добре. Както винаги, първо депутатите, господин Гуереро. Eh, Благодаря, господин председател. По отношение на тази тема, мисля, че е хубаво да се споразумеем там, където за момента е, мненията се разединяват, е, най-вече член четвърти. Така че на всяка цена би трябвало да е, съберем координаторите и да видим е, как ще приключи тяхното заседание. От е, името на социалистите мога да кажа, че ние сме разтревожени, тъй като сме готови да подкрепим компромис, макар че в началото не смятахме, че ще се включи в текста и е, квалифицираното мнозинство и въздействието му. Междувременно вече знаем, че има правни основания за е, включването на е, квалифицираното мнозинство и въздействието му, така че не можем да изключим въпроса за квалифицираното мнозинство. Но при тези обстоятелства временното движение на населението и миграцията ще се отразяват на квотите на отделните държави. И за това смятам, че би трябвало преди гласуването утре да решим как ще реагираме на текста относно квалифицираното мнозинство. Естествено, трябва да е, поработим и да се договорим за компромиса във връзка с е, въпросния член четвърти. Е, може би ще бъде добре, ако секретариатът подготви текста за утре. Господин Дав. Господин председател, Либералите подкрепят предложението на комисията. Ние не виждаме е, необходимост е, да осложняваме е, процедурата във връзка с този технически въпрос. Така че ще бъде хубаво да намерим компромис, е, на който да не можем да възразяваме. Um, went, uh... Благодаря ви. Uh, uh, колкото и стриктно да регламентираме нещата във връзка с статистиката, защото самата е, материя е, изисква е, стриктност и точност, би трябвало да вземем решение след като сравним нещата, за да се получи съответното съотношение. Когато грижливо и прецизно се подготвят статистическите данни и всичко, което е свързано с регулирането на демографската статистика, не бива да пренебрегваме съответните категории. Как точно обаче ще определим категориите? Това е един доста субективен момент. Предлагат се различни подходи в много случаи категориите а, са подбрани по а, неизвестни за нас критерии. Би трябвало да формулираме обективни критерии преди да а, дефинираме точно отделните категории. Статистиката по своята природа изисква обективни показатели, а не произволно подбрани. Благодаря ви. Не виждам друг, който иска да се изкаже. Затова господин Капело, моля да вземе думата, за да ни каже каква е позицията на Европейската комисия по демографската статистика. Thank you very much, Chair. Uh, Mr. Barredo is, uh, has not been able to come today. And I... Госпожа Баредо не може да... Извинете, господин Баредо не може да дойде. Аз съм от Евростат и го заменям днес. Говори от негово име. Съвсем ясно е, че няма защо да поставяме въпрос нуждата от такъв регламент за статистиката. Има нужда от квалифицирано мъжество, от разпределение на структурните фондове, от дългосрочна оценка на устойчивостта на публичните финанси или пък стратегиите за устойчиво развитие. Има нужда от такъв регламент. Тези данни се събират по джентлменско споразумение от години. Евростат всяка година предава на съвета данните за населението, които са необходими за квалифицирано мнозинство и това са данни, които съществуват по Евростат, в Евростат, извинете. Тези данни имат проблеми на сравнимост. Става дума за двойно преброяване, например. Така че целта на регламента е да се подобри качеството и сравнимостта на данните, които получаваме и да се избегне големия проблем с двойното преброяване или дублирането на данни. Европейската комисия по четвърти член би искала да подчертае, че е важно четвърти член да остане в този регламент и да не се пропуска гласуването с квалифицирано мнозинство. Защо? Защото когато в едно законодателно проблем, е, предложение остават основните данни и данните, които са необходими за гласуване с квалифицирано мнозинство, бихме могли да сме сигурни, че ще има сравнима информация за такъв тип гласуване и същите данни ще се използват за демографска статистика и за квалифицираното мнозинство при гласуване. Комисията настоява този четвърти член да остане. Може да бъде коригиран, но да продължава да се говори за гласуването с квалифицирано мнозинство в същия регламент, в който се говори за а, демограф статистика. Е, Европейската комисия държи да каже, че международните препоръки трябва да се спазват, особено по отношение на определението на население или население с обичайно местопребиваване е международна препоръка. В други регламенти също се говори за това. И така ще избегнем дублирането на данните или дублиране на преброяеми. Ето това е. Благодаря. Благодаря. Единственото, което мога да направя е, е да закрием дискусията по тази точка от дневния ред и ви припомням какво се случи. Евентуално е възможно да се стигне до компромис между политическите партии. Може да се говори, да извинете, да се работи късно тази вечер и утре сутрин с помощта на координаторите можем да гласуваме в 10 часа. Ако не стане с координаторите, ще го отложим. Но надявам се да може да се гласува утре. Пета точка. Европейски семестър за координация на економическата политика. Докладчик е Пауло Ранхел. Давам ви думата, за да коментирате измерения, изменете, измененията на господин Дав и да видим дали има компромисни изменения. Господин Ранхел. Президент, е, <coughs> Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще ви кажа, че е, всъщност има четири изменения, внесени от нашия колега Ендри Дъв. Две от тези изменения мога да приема. И действително остава дума за основателни промени, които се предлагат, а именно да отпадне доклада за годишния обзор и точка 7 възможността парламентът да се информира за политическите приоритети през следващия петгодишен парламентарен мандат. Колегата Дав смята, че тези две е, разпоредби ще отслабят принципа на разделение на властите и Европейският парламент не би трябвало да се намесва в определянето на е, е, многогодишните политически приоритети. Проявявам разбиране към е, неговите виждания. Действително, ние би трябвало да контролираме економическата политика – а не самите ние да я формулираме. Тоест, парламентът има контролни функции в този случай. Така че тези две изменения на колегата Дъв според мен са уместни и аз ги приемам. Но не бих могъл да кажа същото за изменението, което той е предложил във връзка и с отпадането на втората част от точка 6 а именно съответната информация трябва да се предоставя на депутатите. Парламентът трябва да бъде информиран. Ние още миналата година говорихме по тези въпроси. В този смисъл втората част на точка 6 не включва нищо ново и според мен трябва да я запазим. Последното изменение се отнася до точка 17 и нейното отпадане според колегата в Става дума за междуинституционалното споразумение. Но аз мятам, че докато все още по отношение на економическата политика няма истинска изпълнителна власт, тогава би трябвало да оставим текста, защото сме заинтересовани от междуинституционалното споразумение между парламента, комисията и съвета. По този начин ние ще можем да осигурим демократичния контрол и отговорността на всеки етап от процеса на европейския семестър. В проекта на комисията и доклада ЕКОН а, ние естествено ще трябва да запазим този момент. А инак бих се съгласил с колегата Дъв, ако имахме е, едно истинско управление на европейско равнище по отношение на економическата политика. Ако е, имахме изпълнителна власт в тази област, но тъй като нямаме, е, мисля, че междуинституционалното споразумение е именно това, което ни дава известна стабилност и ни позволява да постигнем прогнозируемост. Така че в заключение повтарям точка 6 и точка 7. Измененията на колегата Дав за мен са уместни и приемливи, но останалите две изменения, които се отнасят до точка 16 и 17, не бих могъл да приема. Е, с удоволствие ще чуя мнението на колегите. Може би ще ме убедите в обратното. Господин Месършмит. Благодаря, господин председател. Ще използвам възможността да говоря датски. Бих желал да поздравя докладчика за интересния текст, който е представил на нашето внимание. Аз не съм най- страстния привърженик на идеята Европейския съюз да се намесва в е, въпросите, е, които трябва да се решават от държавите членки, но това е записано в е, договора. В случая не толкова Европейския парламент, а националните парламенти носят отговорността за бюджетната политика на държавите членки. В точка 10 се подчертава ролята на националните парламенти и тъй като докладът много скоро ще влезе в пленарната сала на парламента, мисля, че трябва да обсъдим и формата, под която ще протича това сътрудничество с националните парламенти. В никакъв случай не бива да е, тушираме този въпрос. Ние в АВКО трябва периодично да се срещаме е, с представители на националните парламенти, за да можем да реализираме това, което е записано в е, точка 10. Именно точка 10 е от централно значение за дискусията, която трябва да се води. Благодаря на докладчика. Господин Даф има думата. Напълно съм съгласен с господин е, местер Шмидт. Трябва доста по-сериозно да се отнесем към изграждането на подобреното сътрудничество между нас и националните парламенти. По економическата политика на Съюза. По-специално член 13 на фискалния компакт. Един въпрос, който е в мандата на нашата комисия, а не само мандата на комисията ЕКОН. Ако конституционните характеристики на организацията на сътрудничеството с националните парламенти а, трябва да доведе едно обмен на становища. Искам да благодаря на Пауло Ранхел за това, че прие първите изменения. Не става дума само за това че трябва да зачитаме текст, е, разделението на властите. По, на практика парламентът ще намери това, което иска ние да направим в първите параграфи и ще бъде трудно да се постигне всичко това дори и с много умения и то да бъде достатъчно ефект, ефектно. Затова смятам, че е доста по-подходящо да не се занимаваме с него. Що се отнася до трето изменение, предлагам втората част на параграфа да бъде изтрита, защото това е включено в рамковото а, споразумение. Нямам обаче възражение да го включим и тук, а, така че а, ще отегля трето изменение. Сега, по четвърто, за междуинституционното споразумение. Знам, че е много модерно Европейския парламент да предлага да се формулират, да се съставят повече формални споразумения между нас и Европейската комисия. Смятам, че те са обаче доста тромав, недобър начин за организиране на отношенията ни с Европейската комисия. Знаете, че отнема е, много време въобще да се стигне до преговори по този въпрос а цялото това време може да отиде много по-добре за а, преглед на економическия растеж по същество, както и политиките за стабилност на 27 правителства и Европейската комисия. Не смятам, че на този етап а то е преходен етап на фискално-економическа интеграция, се налага да създаваме нови, чисто нови инструменти. Лично аз мисля, че е по-добре да се обърне внимание на конвента от 2015 година, за да може там да се защити тезата за економическо управление. Да, на този етап парламентът вече ще намери естественото си място. Благодаря. Гуареро, Господин Гуареро. Благодаря, господин председателю. Изслушах а, изказванията на колегите, които вече излязаха със своите становища. Аз мога да подкрепя позицията на господин Ранхел по отношение на неговото проекто становище. защото той излиза от позицията укреп, на укрепване на, на, на позицията на парламента. И то в момент, когато реформите в рамките на економическото управление и мислейки за определени събития, свързани с такъв тип а, реформа, могат да доведат до едно отслабване на ролята на Европейския парламент. Така, що се отнася особено за контрола върху новите елементи и връзката с економическото управление, ето тук можем да загубим позиция. Разбирам мотивите, които карат господин Дав да представи тези четири изменения и разбирам също така мотивите, които карат господин Ранхел пък да, да приеме първите две изменения. Обаче, ако приемем становището или, или ако тълкуваме становището на господин Ранхел на базата на казаното от мен, е ясно, че първо изменение, честа точка, ясно заявява, че парламента във всеки един момент може да изрази своето становище по економическите приоритети и целите на европейския семестър. Необходимо е да има просто споразумение на ниво а, председателски съвет и след това да има искане на инициатива на а, за поема на такава инициатива, извинете, в пленарна зала, т.е. от пленума. А, говореше се за други неща, но по принцип се казва, че парламента може да изрази вътрешно съгласие, що се отнася до политическите приоритети в началото на мандата. Това не означава а, да се ориентира Европейската комисия. Не, просто казваме, че можем да изразим някакви указания, някакви ориентационни становища. Това не означава сблъсък по никакъв начин. независимо от това какво се е случило при гласуването. Мисля, че всички защитаваме един и същи принцип, а, че се оказваме в а, е, един процес на реформа за подобряване на економическото управление. Европейския парламент много добре се включи в тези реформи, особено що се отнася до контрола на въздействието на тези реформи върху целия Европейски съюз. Трябва да се намерят механизми, за да може да се изрази тази позиция на Европейския парламент. Представихме едно становище, е, съответната отговорна, компетентна комисия, която е комисията ЕКОН, ще излезе с а, своето а, становище. Аз ще гласувам против а, измененията, но разбирам а, рациото, разбирам аргументите за представянето на тези изменения, както и позицията на господин а, Ранхел, който каза, че може да приеме двама. Господин Ранхел има думата. Uh, first, like to... Първо аз е, бих искал да благодаря на колегите е, които отправиха бележки. Аз бих искал да добавя обаче към казаното от колегата Герейра, тъй като той постигна нещо, което далеч не е леко. Той е по-съгласен с мен, отколкото аз самия със себе си. <laughs> бих искал все пак да коментирам последната негова забележка за междуинституционалното споразумение – аз е, напълно разбирам думите му, но също така смятам, че би следвало все така да упражняваме известен натиск по отношение на комисията и на съвета. И ако не разполагаме с уредбата на междуинституционалното споразумение, бихме изпаднали в сравнително слаба позиция. Аз мисля, че би трябвало да запазим възможността за упражняване на натиск. Ако ме питате какво бих предпочел, естествено, аз бих предпочел една пределно и ясна уредба, разпределяща правомощията за напред. Но тъкмо, тъкмо поради това, че разработваме нов модел за економическо управление – тази връзка би следвало да продължим да упражняваме натиск. Така, с аргумента, че ако другите две страни не сторят нищо, ние ще прибегнем до междуинституционалното споразумение за уреждане на въпроса. Това е, разбирате, по-скоро една тактическа мярка, но конституционните въпроси не се изчерпват единствено с високите стратегически е, ешелони, така да се каже, тактиката е, също има място в конституционната уредба. Благодаря. Дискусията по този въпрос а, за европейския семестър а, се изчерпа. Тази вечер ще гласуваме. Преминаваме към другата тема. статут и финансиране на европейските политически партии, европейските политически фундации. Госпожа Янако е докладчик. 17 януари беше крайният срок за подаване на предложение за изменения и днес Те са, обаче, за съжаление, всички изменения на оригиналния език, на който са написани. Затова първо ще дам думата на госпожа Джанако и след това на останалите колеги гласуването не може да стане преди 19 февруари. Имате думата. Ε, е, υπάρχουν 370 τροπολογίες για την έκθεση. Има 470 изменения и трябва да ви кажа откровено, че това ме изумява. Тъй като Огромен е броят на измененията, внесени от колегите, участвали в разискванията в комисията, е, а при това в измененията си не, не дават достатъчно обоснована позиция. Така че изненадата, трябва да ви кажа, за мен е, бе неприятна. И нека напомня, че в първия доклад с който представихме предложенията си на Европейската комисия. В пленарната зала бяха представени само 18 изменения и всички бяха отхвърлени. След това продължихме разговорите, в това число за политическите партии и колегите внесли изменения и допълнения, които се отклоняват диаметрално от предложенията на комисията – не заявиха по какъвто и да било начин своето намерение да внесат изменения и допълнения, да не говорим да развият позицията си. Въпросът трябва да приключи до месец юли, ако искаме да изпълним дълга си пред политическите партии в подготовка за изборите през 2014 годината, да могат те да се опрат на една ясна уредба, да, да представят в това число кандидати за председателство на Европейската комисия и така нататък. И, и този огромен брой изменения и допълнения представя сериозна трудност а, с евентуално перспектива за триалог с съвета. В съвета пък а, знаете макар и веднага да направя оговорката, че ние в никакъв случай не настояваме за допълнителни финансови средства, знаете все пак, че в, в съвета има държави членки, които хранят такива едни опасения. И има някои изменения и допълнения, които са в духа на доклада, но има пък други, внесени от няколко политически групи, в това число от ЕНП, които значително се отклоняват от е, общия подход на е, доклада. Направихме среща, опитахме се да работим с секретарията, за да се изготви някакъв компромис, но, но, но не е винаги толкова лесно. Да ви дам един пример. Има колеги, според които парламентът не би трябвало да има каквато и да било прерогатива по отношение на европейските политически партии, а пък парламентът ги финансира. И, и тези колеги е, по-нататък е, смятат, че е, всяко изменение трябва да минава през парафа на комисията. Е, извинявайте, това най-малкото не е демократично. Е, е, не може да има политически партии, които е, а, а, да са регистрирани пред а, Европейския парламент, а след това, видите ли, комисията да взема изпълнителни решения. Впрочем, комисията е изпълнителен орган. Тя не може да има нормативната роля да регистрира една или друга политическа партия. И аз просто, е, честно казано, съм изумена. Откъде се взеха всички тези позиции след толкова много разговори по тези въпроси? И, и още повече, чисто технически, този огромен брой изменения минира е, постигането на съгласие между трите институции. Как е възможно, питам аз, колегите, след толкова продължителни дискусии, да се вдъхновят до такава степен, в кавички казано, та да внесат изменения и допълнения, които са в разрез с доклада като такъв. Аз ще се постарая, разбира се. Ще положа всички усилия, но предварително ви казвам, че огромния брой изменения, които са внесени, са напълно несъвместими първоначалния текст на комисията, нито с моя подход. Аз не бих могла да ги прием. Първи господин Шолц се записал. Благодаря. Благодаря изрично на докладчика за извършената работа и за проекта, който е представила. Е, съгласен съм с това, че имаше много обсъждания по тези въпроси, но същевременно е напълно разбираемо, че в рамките на политическите партии на европейско равнище също интензивно се обсъждат тези въпроси. И се появяват и нови виждания. И за това сега, е, малко преди е, да сме подготвили окончателните си е, виждания за това как трябва да се регламентират нещата, има множество нови изменения. От моята политическа група също бяха внесени много изменения, които се, е, са свързани с предложението за промяна на регламента. Първите изменения се отнасят до това на какво равнище трябва да се създават всъщност европейските партии, къде точно е, ще ги създаваме. Е, с е, ресорния комисар също се водиха разговори. Комисията от една страна казва да, ние искаме да дадем повече политическо пространство за развитие на европейските партии, но също времено те се регистрират на национално равнище. И именно това положение, тази странна конструкция всъщност създава проблеми, защото става дума за европейски партии. Ние би трябвало аналогично, на равноправна основа да бъдем е, третирани е, така както и останалите европейски институции, независимо от това къде сме регистрирани. Това е в духа на разделението на властите и в интерес на гражданите, на които по този начин им се дава действително свобода и достъп до информация. На второ място, с измененията, които сме внесли, ние се опитваме да деполитизираме процеса на регистрация и проверка на европейските партии. Тоест, гражданите които създават е, политическа формация, партия, трябва да получават е, не само информацията, трябва да се ползват с еднакви права. Е, във всички държави членки. Е, изискването за това е, е, в колко държави членки да бъде регистрирана съответната европейска политическа формация е много важно, защото в противен случай е възможно да се появят съмнения за европейския характер на партията, но тук ние се намесваме в правата и свободите на суверена, на гражданина. И трябва да бъдем много внимателни. Освен това, ще кажа, че съм убеден, че ние можем да намерим компромис, можем да намерим общи моменти в нашите виждания и да се обединим около тях. Трябва естествено да се съобразяваме с съотношението между големи и малки, между е, по-стари и по-нови е, политически партии в Европа на европейско равнище. Но всичките би трябвало да имат еднакви права и еднакви възможности за е, изява на европейско равнище. И за това досегашният принцип на финансиране ми се струва подходящ. 50%, 85% във връзка с основните категории в, е, като последният процент, 85%, зависи естествено от е, е, броя на депутатите в Европейския парламент. По този начин ние ще покажем всъщност колко демократичен е Европейският съюз, като дадем възможност на гражданите не само на национално равнище, но и на европейско равнище непосредствено да участват в формирането на европейската политика. И смятам, че до сегашната процедура и е подходяща. Пледирам за това да я запасим. Освен това, дали една пета, една четвърта, една шеста от държавите членки ще бъдат като критерии за създаване на Европейска партия, ние смятаме, че е подходящо да кажем една пета от Европейския съюз. Би трябвало да се приеме като ориентир, като критерий за признаване на Европейска политическа партия. Благодаря ви. Давам думата на колегата Месершмит. Шмидт. Благодаря, господин председател. На заседанието на докладчиците в е, Сянка е, проведохме разисквания, които би трябвало да повторим. За това как ще се легитимираме демократично като партии на различни равнища – Всъщност, е, депутатите ли ще решават е, доколко е, партиите, които се регистрират, отговарят на изискванията в новата правна уредба? Естествено, че всичко това, което е, върши Европейският парламент е много важно и много качествено, но една партия би трябвало да се основава преди всичко на демократични ценности, на демократични принципи. И ако тази партия, която отговаря на това изискване, да кажем, не, не бъде призната, не бъде регистрирана на европейско равнище, е, просто защото, да кажем, конкурентите не желаят е, да се съобразят с демократичния характер на партията, наблягат на някакви е, чисто е, така, цифрови показатели, това ще създаде проблем. Тоест, много важна е процедурата на признаване на е, европейска политическа формация. Би трябвало е, естествено след като се признае партията да й се даде достъп и до финансирането на европейско равнище, но много важно е кой ще оценява на практика е, дали една партия отговаря на предпоставките за признаването и на европейско равнище. Трябва да са независими експерти тези, които извършват проверката. Така че е, да не се получи е, неприятната ситуация, при която конкурентите, политическите опоненти да преценяват дали дадена политическа партия отговаря на изискванията. Е, допуснем ли нещо подобно, тогава ще има много нападки и, и атаки. Bene, Onorevole Дав, а лей Господин Даф има думата. С цялото ми уважение, според мен госпожа Чанакова не би следвал да се изненадва чак толкова от броя и обема на измененията и допълненията. Всички знаем, че темата е твърде спорна. Практиката в различните държави членки е твърде различна. Става въпрос за практиката, уредбата и, и духа, ако щете, е, на е, законодателството за политическите партии. А в някои държави именно изпълнителната власт регистрира политическите партии. Е, Великобритания, например. И ще станем свидетели на тези разногласия в съвета. И е определено, ще се стигне до триалог преди работата по този нормативен акт да приключи успешно. Втората причина, по която се налага триалогът, е това, че доста отношения качеството на текста, който е предложила комисията, не е високо. Там, например, липсва е, проекто определение на понятието член на политическа партия. И, и твърде неясно е за какво всъщност говори е, комисията в текста си е, по този въпрос. За обикновените редови членове ли става дума на една политическа партия? или пък за членове на парламента. Е, ето, това, това е един характерен пример за неблагополучията в текста на комисията. Съгласен съм с господин Шулц и това едва ли ще ви изненада. Трябва да се намери някакъв начин за проверка на документите по регистрация, е, която да бъде строга и безпристрастна. Лично аз бих предпочел създаването на избирателен орган отделно от Европейската комисия. Групата обаче, към която се числя тук, е, че подходът на комисията – който се основава на така наречения съвет на мъдреците, е вероятно достатъчна гаранция за правомерност. Добре, би го приел, но пък ми се ще е, този съвет на мъдреците да не бъде тричленен, както предлага комисията, а да се състои от деветима членове по квоти, по трима, е, определени от е, всяка една от трите институции на Съюз. Аз също така смятам, че наказателните разпоредби трябва да бъдат оставени е, на акт по делегация. По-ясно трябва да определим предмета на една политическа партия. Това не е просто сдружение на е, е, лица с едни и същи политически възгледи. Това е организация предназначена да води кампании с цел да придобие власт. Места в събрания, е, право на глас и е, аз не съм убеден, че комисията е наясно какво представлява политическа партия на това равнище. Е, и, и важните нови отговорности, е, с които биха се нагърбили такива формации. На четвърто място по въпроса за праговите равнища. В нашата група дискусията беше твърде дълга и в край на краищата стигнахме до извода, че за да гарантираме действително международния, транснационалния характер на тези политически партии, трябва настояваме за прагово равнище от една трета. Тоест една трета от държавите членки или присъствие присъствие на съответната политическа партия в една трета от държавите членки. Също така сме добавили е, механизъм, възпрепятстващ двойното отчитане на, от една страна членове на Европейския парламент, които също време пък са от друга страна членове на, на партията. Е, Въпросите за прозрачността на документационния процес. Документите ще трябва да се публикуват от Европейския парламент. По, по реда на, на парламента за регистрация на политическите партии. И според мен е съгласие по всички тези въпроси може да се постигне. И аз очаквам с готовност по-нататъчното си сътрудничество с докладчика. Благодаря, господин Дав. Господин Аранхел, има думата. Благодаря. Аз бих искал още веднъж да поздравя колегата Джанако за извършената от нея работа. Виждам, че те първа ще трябва да извърши още повече работа предвид броя на измененията и допълненията. Но трябва да кажа, че до някъде съм съгласен с нея, с Мариета, до някъде не съм съгласен с нея. Да, наистина, много дълго обсъждахме тези въпроси, но пък от друга страна те са толкова фундаментални, че на този особено решаващ етап следва да има. Естествено е да има толкова много изменения. И все пак аз е, е, бих се из, извинил, тъй като аз съм сред онези, които много внимателно следяха дискусията, но пък е, се въздържаха да разговарят с Мариета относно окончателната си позиция. Не съм само аз, макар и тази моя позиция да, да, да бе такава от самото начало. Аз в никакъв случай, например, не приемам Европейският парламент да има регистрационни правомощия. Това е мнението ми и то не само за европейските политически партии, а и за националните политически партии, понеже противното би е, създало, внушило съмнението, че вече парламентарно представените политически партии се опитват да оказват влияние върху процеса на формиране на политически партии в една или друга държава членка. Винаги съм смятал така. А, и трябва да кажа, че е, има много страни, в които е, парламентът няма роля в този процес. Много страни, например в Португалия, Конституционният съд има такива правомощия, дори не и избирателната комисия, макар и независима, не регистрира партиите. Въпрос на подведомственост. дали да има, дали да има е, независим орган. Да, разбира се, аз смятам и, и това вероятно би се оказало един удачен компромис. Е, смятам, че е възможно да имаме някаква независима е, избирателна комисия или орган вътре в парламент. Според мен това е напълно възможно нали, независим орган на парламента, който да се занимава с всичките, с мандатите, е, с партийното представителство. Значи, напълно възможно е, според мен е вътре в парламента да има независим избирателен орган. Това аз като компромис бих приел. Но пък Въпросът е повод за безпокойство и то не само защото теоретично, поне в някои страни, трудно би могло да се приеме и прочем аз за това е, съм съгласен с оценката, че в съвета въпросът ще бъде крайно спорен, а и защото е, възприемаме практика, която я има в едни страни, в други пък я няма. Практика на проверка по същество на политическата програма и дейност на партията. Е, става въпрос за правовия ред, за демократичните ценности и прочи, и прочи. Много добре, обаче твърде опасно от друга страна. Защото фактически тук се възлага правомощие за упражняване на контрол върху една партийна идеология, която, как да ви кажа, според мен е парадокс на демокрацията. Значи да си служиш с недемократични е, е, средства, за да защищаваш демокрацията от самата демокрация. И това е класическа конституционна дилема. Според мен е най-важното изменение, вероятно не е чак толкова спорно, не става въпрос за избирателната администрация, а за това към въпроса за идеологията на партиите да се добави аспекта нали, съвместимо с демократичните и правовите норми, към това да се добави задължението за неутралност и безпристрастност, за да се гарантира принципът на плурализма. Въобще идеята за плурализма би трябвало да залегне. Тоест, органът, който ще има такъв материално-правен контрол, би следвало да се подчинява на задължението да се стреми към максималния възможен плурализъм. Това е критерий, благодарение на който контролът върху новорегистриращите се партии не би бил в тесния смисъл на думата идеологически контрол – да, знам, че има страни като в Германия, в които, например, някои идеологически тежнения са конституционно е, зачеркнати, са забранени. Същото го имаме в Португалия или, нали, е, по отношение на десните идеологии, ако са е, леви, никакъв проблем. Но, но не мога аз, не, не, мога, не мога да приема е, идеята за такова идеологическо вмешателство. По исторически причини можем да го разберем в страни като моят, Португалия или Германия. Но, но това все пак противоречи на същинската демокрация. Ето защо аз смятам за особено важно това изменение, което квалифицира материално-правния контрол. Нали, за нас е ясно, че това няма да бъде а, е, а, е, идеологическа опека, но за други може и да не е толкова ясно. Нали, и изменението, както казах, а, а, а, да, да насоча вниманието към неутралността, безпристрастността и плурализма. Най-вече плурализм. Аз бих искал Европейската комисия да има такива правомощия, но, но впрочем съм готов да приема альтернативни решения. Но ние много, много продължително разговаряхме по този въпрос. Тук колегата Дав, Вилан, Хефнер, е, е, госпожа Ятамаки, спомням си. Много, много говорихме. Въпросът наистина не е нов. И, но сега му е дошло времето. Чрез изменението и допълненията, вероятно, това е последният ни шанс. Макар и да смятам, че Мариета както винаги, със своя такт и чувствителност, ще се умее да постигне много добър компромис, който да въоръжи парламента с достатъчно солидна позиция пред лицето на останалите две институции. Благодаря ви, господин Ранжел. Господин Гуареро има думата señor presidente. Eh, yo creo que la ponente... Благодаря, господин председател. Мисля, че докладчикът не може да, да ни се оплаква от броя на измененията, които ние, социалисти и демократи, сме внесли. Всъщност, 14 са нашите изменения, възлизащи на 3,7% от общия брой на измененията към доклада и така че ние сме категорично за общия подход на докладчицата. И, имайки предвид страданията, на които тя ме подложи по отношение на, на седми член. Айде това на страна. Мисля, че част от споровете, които водим обаче, си заслужават спора това, че моята група не е внесла чак толкова много изменения и допълнения, не значи, че няма за какво да се спори. Да се спори, за да се укрепи преди всичко позицията на парламента и, и позицията на самата Мариета по време на триалога. Понеже аз знам, а и тя сигурно знае, господин Дав го каза, че в съвета положението е доста объркано и е на лице доста сериозна съпротива срещу евентуалната позиция на парламента. Сега по въпроса за регистрацията. Според мен е много по-важно да се определят обективните критерии за регистрация, вместо да се определи коя точ, кой точно орган да регистрира. Ако регистриращият орган е твърде ограничен от е, една камара критерии, какво значение дали ще бъде комисията или парламента, който ще регистрира? Значи, ако имаме брой страни, е, членове, ам, устави, които е, нямат изрични формулировки срещу Европейския съюз, да кажем, или основните ценности и така нататък оттам нататък дали, дали ще бъде комисията или парламентът, регистриращи орган е сравнително незначителен въпрос. Сега парламентът може да бъде неутрален, а пък комисията е пристрастна. Сега това може би е на пръв поглед. Но парламента така или иначе е по-плуралистично е, настроен и а, ако говорим за, за принципите на, на разделението на, на правомощията, парламентът разполага с далеч повече механизми да, да гарантира безпристрастност от комисията. Но аз не съм докладчик Сянка, но съм участвал в водените до сега разговори по този доклад. И не съм против идеята в парламента да бъде създаден някакъв орган, някакъв консултативен орган. Понеже винаги, когато възникне е, спор относно това най-вече дали дадена политическа партия зачита основните ценности на Съюза, не не структурите на Съюза би следвало да се произнасят. при възникване на спор, край на краищата, арбитър би трябвало да бъде съдебен орган. Европейския съд. Марията, сега, а, ако могат да бъдат намерени компромисни изменения, толкова по-добре, но според мен ние трябва да обсъждаме тук яснотата на обективните критерии. Понеже много критерии има, и твърде малка възможност е оставена за маневриране. Що се отнася до измененията, които внесе е, нашата група, според мен те, повечето от тях няма да бъдат чак толкова спорни. Някои се отнасят за отношенията между политическите групи е, в Европейския парламент и съответните политически партии. Е, въпроса за даренията, за прозрачния състав на ръководните органи и някои други въпроси за общите критерии, като например равното представителство на половете в ръководните органи, преходен период за изпълнение на новата уредба. Така, в заключение бих казал, че наистина нямаме много време, понеже точно както каза Мариета, ако целта ни е тази уредба вече да действа до следващите европейски избори, не можем да си позволим да протакаме въпроса тук в парламент. Тъй като е, едно е ние да постигнем съгласие помежду си, но Оттам нататък ще последва един дълъг и, и, и тежък, е, струва ми се, период на преговори с съвета, понеже в съвета няма из, изяснена категорична позиция по повече от въпросите. И това, и това е любопитно. Между другото, до някъде е парадоксално, господин Ранхел, вие споменахте демократичния парадокс. Един от парадоксите е и този, че националните политически партии всъщност не, не се отнасят особено ентусиазирано към растящото влияние на европейските политически семейства, както са известните. Има известна съпротива срещу общо европейските структури. И в съвета тя ще проличи. Благодаря, господин Бронс има думата. Трето изменение се казва, че първоначално тази комисия, комисията АВКО, след това и Европейския парламент, а това са политици, представящи политически партии, трябва да решат дали други партии трябва да спазват субективни и неясни ценности. Такъв тип решение е едно решение, което по-скоро би трябвало да е в ръцете на един съд и трябва да бъде взето, ако се взима от един съд, а не от политици на пленум и се говореше, че нещо средно трябва, може би, да се направи, да речем, група мадреци, или да не са мъдреци от мъжки пол, а да бъдат мъдреци от двата пола. А, но така или иначе това е решение, което трябва да се вземе от съд, който е задължен да спазва правен ред и има правна процедура. Девето изменение предлага страните да гарантират баланс на половете. Може да има мнозина, които да искат да има по-голям процент жени, които да бъдат а, в а, парламента, макар че мисля, че нашия парламент се представя доста добре в това отношение. Но да се слагат е, ограничения или пък е, други демографски ограничения, които да отхвърлят съответните релевантни критерии за това какви са убежденията на определен човек, идеологически, политически, според мен е нещо, което не бива да се налага на партиите. Дори, още повече, ще кажа, че една партия, която има важната роля да избере своите кандидати, изведнъж по, не може да избере своите кандидати тя се превръща в държавна партия и не може да избира свободно. 22-ро изменение като че ли предлага, че една партия може да не получи финансиране поради политически турмоз, но може да няма право и въобще да съществува и да се нарича партия. Ето ви свобода на асоцииране пар екселанс. Ако погледнем най-авторитарните и тоталитарни режими, голямата част от тях не забраняват създаването на други партии. Това, което те правят, е да забранят създаването на други партии без разрешение. И ето точно това се предлага тук. Благодаря. Благодаря, господин Бронс. Сега давам думата на господин Хефнер. Ja, äh, lieber Vorsitzender, liebe Kollegen. Да, благодаря, господин председател, колеги. Извинете ме за това, че с закъснение пристигнах тук. Много рано сутринта бях вече на летището в Мюнхен, но едва преди два часа успях да излетя заради хаоса, който настъпи в резултат на снега. Е, ето, че е, климатът на Европа понякога ни е, създава проблеми и не можем да е, бъдем точни. Съжалявам, че не можах да чуя изказването на е, нашата колежка Марията Гианако и на останалите колеги, които са изразили становището на техните политически групи. Така че е, моля да ме извините, ако повторя нещо. От моя гледна точка ще поставя основните въпроси, които според мен трябва да намерят е, място в е, нашите предложения. Тези основни въпроси са включени в измененията, които моята политическа група е внесла. Първо, демокрацията се нуждае от европейски партии не е достатъчно за демокрацията в Европа да действат единствено партии на национално равнище и да се води национална предизборна кампания, както това в повечето случаи е ставало до сега. По същия начин, както при изборите за Европейски парламент, ние смятаме, че в предизборната кампания би трябвало да се застъпват повече европейски теми. И именно за това за нас европейските партии са много важни. Те допълват спектър от въпроси, е, които се обсъждат с гражданите. Много важно е естествено това, че е, ние на европейско равнище се събираме в е, определени политически семейства, създаваме съюзи, развиваме общи виждания, концепции, визии за бъдещото развитие на Европа. Но важно е и гражданите да могат да обсъждат с нас тези въпроси, с нас политиците имам предвид. Ето това беше вторият момент. И още нещо, което според мен е много важно. Преди да се е, разберем е, за окончателния текст, би трябвало всъщност да знаем какво за нас представлява една партия. Партията не е, е някаква институционална или държавна конструкция. Не. Партиите се учредяват просто защото граждани се събират на базата на общите си виждания, на общите си убеждения и решават, че трябва да създадат съюз, политически съюз. Ние трябва да се постараем да е, сложим бариера срещу е, опита да се администрира учредяването на партията и съответно и е, е, промъкването на такива административни или институционални елементи в е, съставането на партиите. Много важен е въпросът за регистрацията на европейските партии. Според мен критериите са твърде е, амбициозни, твърде високи. Когато е, обсъждаме въпроса в държавите членки, много от събеседниците там просто не разбират е, за какво става дума, защото там няма някакви е, точни критерии и принципи, по които се признава е, една учредена политическа формация от гражданите. Тъй, че в случая, в който, да кажем, е, се покрива един единствен критерий, да кажем за минимум, е, минималния брой на е, членовете, партията се регистрира и може вече да участва в изборите. В много държави членки е така. От организационна, програмна, съдържателна гледна точка е важно да има някакъв критерий по отношение на броя на държавите членки, в които действа партията. А финансирането естествено е нещо много важно, за да могат тези партии да се развиват, е, за да могат да действат ефективно. И е, за гражданите е много съществено, естествено, да знаят, че те ще получават е, включително и финансова, не само морална помощ в своите начинания. Така че регистрацията, достъпа до избори, финансиране, е, всичко това е много важно, но би трябвало да се подчинява на еднакви правила и на еднакви изисквания. Тоест, когато казваме, че е, успехът на една партия или резултатът от изборите е важен за да получи тя достъп до финансиране, тогава не бива в никакъв случай да поставяме други изисквания, да кажем, е, които да пречат е, на е, току-що сформирана формация да се развива и да бъде призната, защото действително има един такъв елемент, който тревожи. И възможно е конкурентите в рамките на регистрационната процедура да попречат на една нова политическа формация. Ето това според мен са важните елементи, по които си струва да помислим. Затова смятах, сметнахме се необходимо да внесем съответните изменения. Да, част от измененията не бяха обявени предварително на нашите работни заседания, но ако е, съм пропуснал е, нещо, наистина е, съжалявам. Във всеки случай мисля, че от една година насам на всички работни заседания по темата повтарям същите съображения, които излагам и сега пред вас. Дълго време имаше консенсус в парламента за правилника, който действаше до сега а именно 50% от това, което се изплаща под формата на финансова помощ, е така да се каже основата и вече при въпросните 85% става дума за допълнителни средства. Защо е така? Допуснатите, признатите партии, които могат да действат на европейско равнище, трябва да имат гаранции за това, че ще получат е, поне минимума от средства, който им е необходим, за да поддържат, е, да кажем, макар и едно малко бюро с е, малък брой сътрудници. И в този смисъл въпросните 15% според мен са разумен минимум. Аз лично смятам, че тази, този процент трябва да се запази и принципа, на който той бе определен. Не разбирам защо трябва да отпада. Ние трябва да решаваме е, съгласно тази концепция, е, дали дадена политическа партия трябва да бъде призната на европейско равнище или не. Това ми се струва доста голям проблем не би трябвало в никакъв случай е, само при нас е, да лежи отговорността и е, правото да взимаме решение. Би трябвало да има една двустепенна система в рамките на процедурата. Първо, да кажем, един независим орган да решава дали се, са покрити количествените критерии и след това вече на базата на първото решение на първата инстанция парламентът да се произнася по регистрацията на партията. Тази конструкция е малко поизместена, според мен. Хубаво би било да има една, както казах, административна първа инстанция, един вид е, орган, който да ще видим как ще го избираме. Е, ще има представители от различни държави членки, който първо ще преценява дали са покрити количествените критерии. Е, но естествено трябва да внимаваме при създаването на този орган да не създаваме излишна администрация и бюрокрация. И освен това, в случаите, в които Става дума за годишни ни плащания. Би трябвало да включваме не само партиите, но и фундациите. Така и не разбирам защо фундациите в случай не са включени. И така няма да продължавам повече. Ако сроковете в държавите членки се спазят е, във връзка с подготовката на изборите, е, а в някои държави като Германия законът е, допуска най-късно до лятото да има такова решение, за да могат да се регистрират съответните партии. Да, има много внесени изменения и за това, тъй като не можем да удължаваме безкрайно дълго процеса, ми се струва, че би трябвало много конструктивно да е, действаме, да се съберем е, всички докладчици в сянка с докладчика, да видим къде има възможност да се постигне компромис, е, да се опитаме да намалим броя на внесените изменения, след това да го обсъдим в комисията тук и после да по този начин да влезем в преговорите, след като и в пленарна зала измененията се приемат, да влезем в трилога с съвета. Благодаря много на госпожа Гианако. Аз съм абсолютно сигурен, че тя по същия начин, както и до сега е работила, ще продължи много компетентно и конструктивно да съгласува нашите мнения и ние ще можем да подготвим текст. Благодаря, господин Виланд. Ja, vielen Dank. Ich... Благодаря ви. Казаното от колегата Хефнер е, мога да подкрепя изцяло. Съжалявам, че закъснях. Няма да повтарям извиненията, защото и при мен са същите причини за закъснението. Ще кажа във всеки случай, че преди една година е, съм изказвал абсолютно същите възражения или съображения, които са включени в измененията, които съм внесъл. Така че не приемам критика в това отношение. Първо, разделяне на партия от пари и от избори за да може да се признае на политическа формация като Европейска партия. Тя трябва да има възможност да участва в национални избори и да, бъде, да действа в една трета от държавите членки. времено има партии в Европа, които, да кажем, независимо от участието си в национални избори, не са влезли в парламента, в националния парламент, но играят важна роля в политиката на своята страна и изобщо. А, не бих искал сега да спорим за съотношението 15% към 85 или 20 към 90. Но аз бих казал, че основната сума би трябвало да бъде 10%, а онези, които имат повече от 1% при над тези 10% ще получават допълнителни суми. Става дума естествено за проценти, спечелени при европейските избори за Европейски парламент една партия би трябвало без някакви големи формални трудности да бъде регистрирана. Но същевременно не бива да позволяваме и, е, така да се каже, фантомни политически формации да получават достъп до е, избори и до финансиране. Инак ще затрупаме съда с съдебни производства така че, колкото и да ни се ще да не затрудняваме процеса, ще трябва да помислим за някакви критерии. Естествено, не бива да допускаме и никакви елементи за съмнение в това отношение, че конкурентите биха могли да пречат, да кажем, на определена политическа формация и затова да не желаят да я регистрират. Очевидно трябва да обсъдим още веднъж и да премислим тези въпроси всяка а, е, дейност, която е свързана и с определени национални и европейски а, е, политически аспекти, трябва да бъде а, е, стимулирана. В никакъв случай не бива да пречим на подобни политически а, действия. Ако си спомняте, имахме проблеми, имаше демонстрации, когато ставаше дума за определено а, на част от европейското законодателство, не бива да го допускаме отново. Така, когато вземем окончателното решение за 10, 15, 25, 55, 85%, ще трябва много сериозно да внимаваме как се разпределят средствата и кой какви критерии е, покрива, защото в момента, в който започнат да се разпределят средствата, ще се окаже, че някои партии, които са изправни и изрядни, всъщност са лишени от тези средства, поради други, които са се опитали да е, измамят законодателя. Давам думата на госпожа Янако, сега е, Джанако, извинете, за да направи своите коментари. Е, видяхте колко е важна темата, колко много коментираха колегите. Благодаря. Благодаря на колегите за техните бележки. Искам да ви припомня нещо. Днес не откриваме нищо ново. Един механизъм за европейските партии вече съществува, макар че няма истински статут. Това, което описва Европейската комисия, е свързано с компетентната комисия, а тя е АВКО, която може да организира изслушвания, може да кани представители на съответна партия, ако има някакви сигнали. Та, да, цялата тази процедура е описана в регламента на парламента. Парламентът предвижда в своя регламент тези предложения на Европейската комисия, както и процедура посредством компетентната процедура. Както и процедура, която да е свързана с председателския съвет или нещо друго. След това въпросът може да се разгледа също така от Европейския съд. Няма нищо ново тук. Така че, когато се казва, че Европейския парламент не може да контролира партиите, вижте, това не, не е убедително. От години Европейския парламент контролира партиите. Освен това, регистрирането на партиите не може да става посредством политически органи. Трябва да има административен орган, който да е отговорен и който да разгледа различните случаи, свързани с статута. И ако всички се спазват всички принципи, тогава се извършва регистрация на съответната партия. Европейския парламент гласува за приемането на тези партии, за утвърждаването им и тези решения след това се публикуват в официалния вестник на Съюза. Това се случва и днес. Това не е нещо ново. Няма нищо ново. Не се налага да се създава механизъм, посредством който някой ще бъде контролиран и друг ще бъде отхвърлен не, ще има процедура на парламентарно ниво за извършване на регистрацията. Важното е, когато има обвинения, когато някой се жалва, когато някой е недоволен, независимо дали това е юридическо или физическо е, лице, защото се казва, че определена партия не е демократична, та в е, този момент съществува съответната процедура, предвидена в регламента е, на Европейския парламент Тоест, тя е да се покани това лице или тази организация, да се направи изслушване в компетентната комисия, в случая нашата комисия, и тази група лица или това едно лице, тези трима мъдреци, защото по текста на Европейската комисия са трима мъдреците, господин да вказа деветима. Хубаво може и това да се обсъди. Ще видим какво мисли Европейската комисия за техния брой. Така или иначе, не забравяйте, че накрая идва и съда. Та, за да имаме всички гаранции, е създадена тази процедура, за да може една партия да не бъде оценявана по субективен начин. Знам, че създадената партия не бива да се разглежда като конкурент и не бива никой да си го мисли това. Не може да се изключи една партия само с твърдението, тя е недемократична. Та затова са създадени тези прозрачни процедури, господин председател. Това не са секретни тайни процедури. че значи всичките тези тревоги, които бяха изразени, са неоправдани. Всичко това се случва от години с партии, които нямат такъв юридически статут. Регламента създава европейски статут. Само онова, което не е уредено от регламента, би могло да бъде уредено, регламентирано с някакви юридически актове в съответната държава, в която се помещава, където е тази партия. Така че няма нищо двойно, няма дублиране, има европейски регламент, има системи в държавите членки, които вземат своите решения на базата на указания, получени от Националния парламент. Така че това, което не е уредено от този регламент, ще бъде уредено от нормативните актове на държавата членка и има свобода от Маастрихския договор заложена, защото всяка партия може да избере седалище, където иска, в което иска държава и това е очевидно. Не трябва изобщо дори да го подлагаме а, под а, въпрос или да го обсъждаме. Така че тревогите, които бяха изразени за регистрацията, са неоправдани. Това е административен акт. Имам предвид регистрацията. Парламентът решава, така както правят всички парламенти по света, във всички наши държави членки, защото, господин председател, във всички държави членки партиите се регистрират посредством или в парламента. Независимо от правната система, партиите се записват в парламента. Така че не е логично Европейската комисия да има такива компетенции. Как може една изпълнителна власт да има такъв тип компетентност за регистриране на политическите партии. Това е невъзможно. Има разделение на властите и за това нещата трябва да стоят така. Имаме мъдреци, един е от комисията, други от съвета, трети от парламента, евентуално могат да бъдат повече от трима, както предложи а, господин Дав. Пак казвам, това може да се обсъди, но няма причина за тревога, няма повод за тревога. Сега, що се отнася до разделянето на финансирането? Има нещо, което не е убедително, защото от една страна имаме признаването, регистрирането на партията, от другата страна стои финансирането. Така стоят нещата. Това е ясно. Има ясно разделение. За разделянето на фондовете, за които говори господин Хефнер. Това е свързано и с фундациите. Не е свързано само с а, партиите и прехвърлянето на пари за следваща година. Няма такъв проблем, какъвто споменавате вие. Партийните членове, всъщност за тях чухме различни предложения. Господин Дав говореше за 7 държави, 9 държави, други казаха от 4 държави. Хубаво, 7. Това е записано и в гражданската инициатива. И в предишнията уредба беше така. Не виждам защо трябва да го променяме този елемент. Има е, международно измерение, освен това. Ако една европейска партия, всъщност, тя не може да а, присъства само в една държава, ако иска да е европейска партия. Трябва да има срещи по този въпрос с съвета. Не искаме да излагаме на риск присъствието на националните политически партии. От друга страна даваме възможност на представителите на регионалните парламенти, които може би са представители от национален тип, да, на тях даваме възможност да участват в Европейска политическа партия. Да, няма нужда да се тревожите по този въпрос, както казах. До момента програмата бе същата, а, нищо ново няма. Всичко ще се консолидира, ако има ясен режим. Имаме регистрация Трябва да се види дали се спазват всички предпоставки за създаването на тази партия, за да може тя да се смята за европейска политическа партия. Това са процедури, които съществуват. И не можем да кажем, че парламента ще играе пристрастна роля или ще бъде субективен не, той никога няма да попречи на регистрирането на определена партия, дори на която и да е демократична партия. Обиждаме парламента. Не можем да кажем, че той е пристрастен. Не може да се каже. Така. Европейския парламент показа на ниво Европейска комисия че националните отговорни органи винаги са виждали у нас Европейския парламент, един прозрачен парламент, демократичен парламент, не можем да го подлагаме това на въпрос, защото се вижда в държавите членки посредством регламенти. Сътрудничество с националните органи също е предвидено. че не може да се предотврати регистрацията на една партия. Че тя спазва всички партии. Ако мъдреците са казали своето становище, ако са извършени всички адекватни процедури и има сътрудничество с националните органи. Никой няма да остане извън нашият обсек на внимание. Мисля, че е очевидно, че европейските политически партии следва да се регистрират в Европейския парламент. Сега бих искала да благодаря на социалистите, внесли само 14 изменения и то напълно допустими А що се отнася до е, въпросите за изключване и е, по финансовите аспекти, аз е, настоявам за разпределението 10 на 90%. Би трябвало да се опитаме да постигнем напредък по тези въпроси и ако наистина постигнем съгласие, макар и по-настоящем то да се крепи на 470 изменения и допълнения, би било добре. Аз все пак не губя надежда. И а, благодаря на колегите за внесените изменения. В края на краща, ако не друго, те са проява на жив интерес към доклада, който знам, надявам се, се очаква с интереси от държавите членки. членовете на една европейска политическа партия ще трябва да, да се отчитат от съответната национална политическа партия, но не и за целите на финансирането. Нали? За да не се стигне е, до това една национална политическа партия да, да, да, да създава максимален брой европейски политически партии, само и само да, да вземе парите. Ще гласуваме на 19 февруари, но искам да кажете дали искате направо да се премине към това, т.е. тогава, или да има следваща среща между сега и 19, ако се постигнат някакви компромиси по измененията. Трябва обаче да потърсим дата за това, за да имаме извънредно заседание, защото иначе не знам как ще стане. Може би по време на Страсбургската сесия в февруари. Може ли да кажете какво мислите по въпроса? Ще имаме ли междинно заседание? Опождипоте, кире проедре, θα πρέπει на... Да, да, да, господин председател, ще се наложи. В понеделник на Страсбургската сесия, например, Определено ще трябва да се насрочи едно допълнително извънредно заседание. Междувременно аз ще разговарям с докладчиците в сянка на различните политически групи и заедно ще се помъчим да формулираме компромисни изменения. Виждам, че колегите са съгласни, значи нещата остават така. Ще има извънредно заседание точно по този въпрос. Понеделник, 4 февруари, Страсбург, а гласуването си остава за 19 февруари. Сега на дневен ред темата е изменение на регламент 354 от 83 по отношение депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт в Флоренция. Обаче вече е 5 часа. Така че е хубаво да изтеглим гласуването. Както вече обявих в самото начало и както решихме за онези, които не знаят, то ще бъде гласуване ще бъде само по европейския семестър. Що се отнася до статистиката и демографията, извинете, демографската статистика, решихме гласуването да бъде утре в 10. А, тъй като измествам заседанието на координаторите. Няма да е тази вечер, а утре от 9 до 10. Нека да гласуваме по европейския семестър. Растеж 2013. Готови ли сме? Нека да гласуваме. Първо изменение на колегата Дав по шести параграф. За. Искате да се изкажете ли, господин Дав, или искате да гласувате? Добре, за. Моля да дигне ръка, който е съгласен. Е Против. Нека да, нека да, да броим. За първо изменение. Кой е за? Ки е контрарио? Против? Е апровато. Приема се. Гласуваме сега по второ изменение, по седми параграф, пак на ДАВ. Кой е за? Контрари. Против. Приема се. Въздържали се? Приема се. Един въздържал се. Изменение 3 по 16 параграф бе отеглено, като че ли или не? Allora, in votazione... Добре, гласуваме по четвърто изменение по 17 параграф, пак на колегата Дав. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Сега нека гласуваме целият документ. Окончателното гласуване е това. Моля, гласувайте за. Против. Няма никой против. Раздържали се. Един, двама. Приема се. 12 за. Никой не е против. Двама въздържали се. Добре. Благодаря на колегата Рангел за работата. И сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Мисля, че е последната, да. Последната. Пак повтарям, изменение на регламент 354 от 83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт в Флоренция. Както знаете, всичко това се основава, юридическото основание е 352 член от договора за функционирането на Европейския съюз. Затова нашата задача не е да внасяме изменения по текста, а само да изразим своето одобрение на предложението на съвета. Е, първоначално си мислехме заедно с председателката на Комисията по култура, да можем да излезем с един средносрочен доклад или междинен доклад преди да го гласува съвета неформалните контакти обаче всъщност ни посъветваха да не се прави такъв междинен доклад, а да се излезе само с това гласуване, когато е готов документа на съвета. Тревогите на комисията по култура и аз като докладчик бяха свързани най-вече с това, че искахме да гарантираме по един ефективен и ефикасен начин а, че има ясна е, правна основа, економическа гаранция за а, депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт в Флоренция. Значи това да продължи и дори да укрепне като процес. Това вече е гарантирано. Имаше желание също да има по-голяма яснота за разходите между различните институции, които оставят своите архиви там по този въпрос, като че ли явно вече е постигната голяма яснота. Италия предоставя, разбира се, възможност те да бъдат депозирани, но чисто економически трябва да подпомогнат институциите, италианската страна, за поддържането на този архив. Това е съвсем ясно. А... Също така бе изразено желанието архивите да бъдат отворени, лесно да може да се стига до документите, не само а, посредством хартиени носители, но и посредством телематични или а, други видове дигитализирани пътища. Документът, който подготвя съвета, като че ли върви в добри темпове и ни остава само да подготвим кратък доклад и да кажем да или не. Иска някой да се изкаже? Сега е момента да се изкажете, ако искате. Non vedo. Никой не иска да се изкаже. И единственото нещо, което остава всъщност е да приложим документа на съвета тук, за да се реглами... Е, извинете, измени регламента за депозирането на историческите архиви на институциите в Университетския институт в Флоренция. Нямаме други теми за днес, ако не се лъжа. Така, както казах многократно, трябва да отложим, за съжаление, заседанието на координаторите, защото то не може днес да се проведе поради а, отсъствието, поради за, за други задачи или самолетни полети на Тарковски и на Гуалтиери и затова утре в 9 часа ще има заседание на координаторите, а заседанието на комисията ще започне в 10. Тоест, можем да работим от 10 до 11 часа като комисия, защото в 11 часа идва ирландски министър сред нас, когато трябва да чуем. Е, така трябва да процедираме. Много ви благодаря и закривам заседанието.